le train de Paris était à l'heure. Guten Morgen, guten Morgen. Добро утро, скъпи колеги. Тази сутрин ще проведем много гласувания. На дневния ред има важни теми. Сърдечно добре дошли на всички. Четири пъти повече сме, отколкото бяхме вчера. Но и вчера след обед заседанието също беше много интересно. Ще ви предложа следното във връзка с промени в дневния ред. Госпожа Рована Пламп ни помоли да гласуваме по нейното предложение, след като гласуваме по универсалната услуга и номер за спешни повиквания 112, тъй като тя трябва след това да представи доклад в друга комисия. Сега започваме с точка 7, след това ще продължим с точка 13, доклада на госпожа Плъмп и после ще си продължим по дневния ред. Няма възражения, доколкото виждам. Така ще помогнем и на колегите в другата комисия. Всички ли носят картите си за гласуване, тъй като ще проведем поименни гласувания. Ако някой няма картата си в себе си, може сега набързо да излезе и да си я донесе. So,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 въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 за, против, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване, електронно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. 56 dafür, 56 за, 1 против, няма въздържали се. Поздравления за докладчика господин Фернандес. Доклад за универсалната услуга и номер за спешни повиквания 112. Така ще можем да помогнем на много хора в Европа. Ще осигурим един номер, на който ще могат да се обаждат в случай на нужда. Както казах, сега ще гласуваме по точка 13 приоритети за енергийна инфраструктура за 2020 година и по-нататък. Докладчикът по становище е Рована Пламп. Преминаваме към гласуването. Изменение 1 на колегата Гербранди. Проблем ли има? ЕПП е фатал, die Voting листа. НП още раздават списъците за гласуване. Ще изчакаме малко. <laughs> Also, Austausch der Abstimmlisten unter den politischen Gruppen ist nicht не е необходимо политическите групи да си разменят списъци за гласуване. Междувременно и колегата Шнелхарт се е здобил с списък за гласуване. Аз има noch nicht. Ja gut, das ist, ne?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 So, es sieht so aus, als ob alle ihre... И така, доколкото виждам, всички вече имат списъци за гласуване, така че веднага можем да започнем. Едно. Ян Гербранти. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Две. За? Против? Въздържали се? Приема се.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 въздържали се, отхвърля се. 28. За, против, въздържали се, приема се. 27. Б. За, против, въздържали се, приема се. 29. За, против, въздържали се, приема се. 31. За. Против. Въздържали се. Приема се. 33. За. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме по целия текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 56 за, 3 против, 1 въздържал се. Поздравления за докладчика Рована Плъмп. И пожелавам и успех в комисията по заетост. Благодаря и на секретариатите, които подготвят списъците за гласуване и извършват много предварителна работа. Продължаваме с точка 8. Гласуването по доклада анализ на възможните варианти след намаляването с 20% на емисиите на парникови газове и оценка на опасността от изместване на въглеродните емисии. Докладчикът ни е Бас Ейкхут. Ja, wir haben äh, einen Antrag auf Roll Votes. Sowas gibt es auch im Имаме искане за поименно гласуване. Имаме такава възможност в правилника при изменения 2 и 2а. Искам да попитам, има ли някой, който е против поименното гласуване? Всъщност, обратно трябва да протекат нещата. Четвърт или 16 души трябва да искат поименно гласуване, така че броя Виждам, че сте повече от 16. Благодаря много, така че по именното гласуване се приема. Започваме с компромис номер едно. Кой е за компромис едно? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис номер 2. Поименно гласуване правим сега. Електронно. 2А. Гласуването приключи. 53 за, 7 против, 1 въздържал се. Приема се. С това преминаваме към консолидирано изменение 1 това две А ли е? Да, това е поименното гласуване сега. При консолидирано изменение 1 откривам гласуването. Гласуването приключи. 36 за, 27 против, няма въздържали се, прието. След това компромис номер 3. За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 против, въздържали се, също се приема. И така, това значително упростява работата. Отиваме доста далеч назад, тъй като за щастие имахме възможност да направим толкова много компромиси. При мен става дума за страница 11, параграф 2а нов изменение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 Един глас от НП в повече. Край на гласуването. Отхвърля се. 34 гласа против срещу 27 за. След това 105. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 106 за. Против. Въздържали се. Приема се. 107 за против, въздържали се, отхвърля се. 108. Множество части има тук. Кой е за първата част? Против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. И след това трета част за, против, въздържали се, също се приема. 109 за, Против. Въздържали се. Приема се. Следващата страница. Параграф 5а. 118. Разделно гласуване. Кой е за първа част? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Също се отхвърля. Изменение 119, разделно гласуване, първа част. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. След това 122 и 123 за, против, въздържали се, отхвърля се. След това 126. Кой е за? против, въздържали се. Нека да проверим по електронен път 126. Гласуването приключи. Отхвърля се с само с един-два гласа. 124 за, против. Трябва също да проверим. Проверяваме 124. Откривам гласуването. Гласуването приключи. Приема се. Обаче двама колеги са без карта за гласуване и за това не знам точно как изглежда резултата. Но 125 отпада. Продължаваме с 128. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 129 за Против. Въздържали се. Приема се. 130 за. Против. Въздържали се. Приема се. 131 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 136 за. Против. Въздържали се. Проверка. Проверяваме 136. Един глас в ТНП е в повече. Продължава да е в повече един глас. Добре, гласуването приключи. Отхвърля се. 135. Множество части. Кой е за първа част? против. Проверка. Проверяваме 135 първа част. Гласуването приключи. Проверката приключи. Отхвърля се. Втора част за. Да, всъщност втората част отпада, ако първата част не се приема. Тогава 134. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 132. Разделно гласуване. Първа част за. Против? Въздържали се? Приема се. Втората част на 132 за, против, въздържали се, приема се. Сто седем за, против, въздържали се, отхвърля се. 138 Нека проверим 137 всъщност. Откривам гласуването. Приключи гласуването. Отхвърля се. След това 138 първа част. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Втора част. За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 Откривам гласуването. Е, за съжаление, отново един глас повече от НП. Сега вече е добре. И резултатът е същият. Отхвърля се. 144 Франсуаз Гростет. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 145 за. Против? Въздържали се? Приема се. 100 46 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 149 за против, въздържали се, отхвърля се. 148, множество части, първа част, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част отпада. 147 за. Против въздържали се, приема се. 150 първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 152 отпада. 151 първа част. против, въздържали се, отхвърля се. за, против, въздържали се, отхвърля се. Продължаваме с 10А нов 165 и 164. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Правим проверка. Проверяваме. Гласуването приключи. Сто за, против, въздържали се, отхвърля се. 167 с устни изменения за, против, въздържали се, някакси не е ясно. Не видях либерали. Нека да проверим 167. Откривам гласуването. Отново един глас повече от НП. Гласуването приключи. Отхвърля се. 168. Отхвърля се сега оригиналния текст. 167. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Проверка правим. Гласуването приключи. Отхвърля се. Не всички си вдигат ръката. 168 за. Против. Въздържали се. Приема се. Итре едно. Кой е за Итре едно? против, въздържали се, приема се. Итре 2. За. Против. Въздържали се, приема се. Итре 3. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Итре 4. За. Против въздържали се, приема се. Итре 6 за, против, въздържали се, проверка правим. Край на гласуването. Приема се. Приветствам докладчика на Идре Роана Сизели. Вие бяхте преди докладчик по този доклад, нали? Продължаваме с изменение 220. Кой е за? Кой е за 220? Против? Въздържали се? Приема се. Нека проверим 220 електрон. Водът приключи. Отхвърля се. Drei Leute 64, 61. 64, 61 нямат карта. И 39. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. Итре 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. Итре 17. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 Приема се. 177. Първа част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втора част. За. Втората отпада. И третата всъщност. 178. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 179. За против, въздържали се, също се приема. 180 в две части. Кой е за първа част? Против, въздържали се, приема се. Втора част за против, въздържали се. Проверка. Правим проверка на втора част.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 въздържали се, отхвърля се. 188, първа част, за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част, за, всъщност отпада. Тогава сто осемдесет и девет за. против, въздържали се, отхвърля се. Итра 18 за, против, въздържали се, приема се. Итре 27 за, против, въздържали се, приема се. 197 с устно изменение. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Итре 36. Проверка. Проверяваме. 197. Един глас повече от ТНП. Трябва да проверим какво става. Отхвърля се. 197 е отхвърлено. Франсуаз Гростет днес много добре наблюдава и си струва, както се вижда. Итре 36, първа част. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. Втора част за? Против? въздържали се, приема се. 198 за, против, въздържали се, отхвърля се. 199 за, против, въздържали се, отхвърля се. 201 за, против, въздържали се, приема се. 202 за, против, въздържали се, отхвърля се. 206, първа част, за, против, въздържали се, приема се. Втора част, за, против, въздържали се, приема се. 207 за, против, Въздържали се. Проверка правим. 207. Гласуването приключи. Отхвърля се. Продължаваме с 16А нов 217. Всъщност не се предвижда вод тук. Параграф 17а нов. 229. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И 334 за. Против? Въздържали се? Приема се. 231 първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Също се приема. 231 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 232 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 233 за, против, въздържали се, отхвърля се. 200, 304, първа част, за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се също. Втора част, проверка правим. Отново е не пе един глас повече. Този път беше правилно. Приема се. 235 за, против, въздържали се, отхвърля се. 237 за, против, въздържали се, приема се. 203, 204 идентични за, против, въздържали се, приемат се. 200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 Нека проверим. Електронно 242 проверяваме. Прието е според мен. Сега, след като е ясно дали е зелено или червено, приема се. 244 и 330. Кой е за? Не, всъщност едно пропуснахме. 243 гласуваме сега. Кой е за? Против? Проверка. Проверяваме 243. Край на гласуването. Приема се. 244 и 330 за. Против. Въздържали се. Приема се. 245 за. Против. Въздържали се. Приема се. 246 за. Против. Въздържали се. Приема се. 247 за. Против. Въздържали се. Приема се. 248 отпада. 249 за. Против. Въздържали се. Казвам, че е прието, но някой иска ли проверка? Добре, нека проверим. 249 го проверяваме. Край на гласуването. Прието. 250 за. Против. Въздържали се. Приема се. 251 за. Против. Въздържали се. Приема се. 252 и 253 за. Против. Въздържали се, приема са. Итре 21. Всъщност Итре 19. Итре 19 за. Против. Въздържали се, приема се. Итре 21 за. Против Въздържали се? Също прието. Итре 28. За, против, въздържали се, приема се. Итре 29. За, против, въздържали се, приема се. Итре 32. За, против, Въз... Въздържали се, приема се. Итра 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. Итре 35 за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, приема се. 117. Всъщност, преди това имаме и 38 първа част. Кой е за? Първата част на ИТРЕ 38. Против? Вече въобще не е ясно. Нека да проверим. НП отново един глас повече. Край. Гласуването. Добре. Ясно като бял ден, но няма вдигнати ръце. 117. Първа част. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 254, но преди това проверка на 117. Първа част. Край на гласуването. Приема се. Втората част на 117 за, против, въздържали се, приема се. Трета част за, против, въздържали се, приема се. 254 за, против, въздържали се, отхвърля се. 255 за, против, въздържали се, отхвърля се. 257 за, против, въздържали се, приема се. И 342 за, против, въздържали се, приема се. И 344 за, против, въздържали се, приема се. 259 за, против, въздържали се, приема се. 260 разделно гласуване първа част за, против, въздържали се. Ще трябва да проверим. Моля, гласувайте. Bandit. Край на гласуването. Отхвърля се. 261 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка на 261. Е, е, Край на гласуването. Приема се, но доста колеги не гласуват. Въпреки това се приема. 262 за, против, въздържали се. Ще направим проверка и по това изменение. Моля, гласувайте. ЕПП Ана един глас в повече от НП. Сега всичко е наред. Отхвърля се. 263 за. Против. Въздържали се. Приема се. И 341 за. Против Не мога да видя какъв е резултатът, защото не вдигате ръка. Още веднъж. И 3.41. За, против, въздържали се, приема се. 273. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 21. 284. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка по първата част на 284. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Трябва обаче и да вдигате ръка, за да мога да видя какъв е резултатът. Втората част, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 285 за, против, въздържали се, приема се. 286 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по 286. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Ангено. Приема се. 293. 293 за, против, въздържали се, отхвърля се. 294 за, против, въздържали се, отхвърля се. 295 първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 296 и 297 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по 296 и 297. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. Две девет осем За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И четиресет, Втора част. За. против, въздържали се, приема се. Параграф 26, изменение 318, паса от за, против, въздържали се, приема се. 320 за, против, въздържали се, отхвърля се. 321 за, против, въздържали се, отхвърля се. 322 за, против, въздържали се, електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. Dafür. 322 за. Против. Проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Следващото отпада. 326 за. Против. Въздържали се. Проверка. Моля, гласувайте. beendet. Край на гласуването. Приема се. 327 за. Против. Трябва да направим проверка по 327. Моля, гласувайте. 327. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 329 за. Изменение 329 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 320 за. Извинете, поправя се председателя. 330 за против, въздържали се, приема се. Проверка по 330. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 331 за против, въздържали се, приема се. И 3.47 първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. И 3.48 за, против, Идре 48. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Идре 49. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение или, Франсуаз, още веднъж ли? Да проверим. Много проверки направихме вече. И 3.49. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Следващото пада. 339 и 340 за, против, въздържали се, отхвърля се. Ясно ми беше, че ще поискате проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Aber es haben nicht alle ihre Karten dabei. Das ist, äh... Не всички си носят картите. Затова резултатът от електронното гласуване е различен. 341 за, против, въздържали се, проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Три, четири, три. За. Против. Въздържали се. Приема се. 3-4-4 за, против, въздържали се, проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 3-4-5 за, 3-4-5 против, въздържали се, приема се. 3-4-6 за, против, въздържали се, проверка. Моля, гласувайте. Е, Край на гласуването. Приема се. 347 за, против, въздържали се, приема се. И 351 за, против, въздържали се, приема се. 348 за, против, въздържали се, проверка. Abstimmung beendet. Край на гласуването. Отхвърля се. 3-4-9 за. Против. Въздържали се. Отново ще направим проверка. Абстимум бендет. Край на гласуването. Приема се. Три, пет, две. Гърдини Берлато. Първа част. За. so yeah, everything. The same for the same for three and the same for three four five. So now three four five. Also wir machen weiter bei 300. Продължаваме с изменение 355. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 356. За. Против. Въздържали се. Приема се. 357 с устно изменение за, против, въздържали се, проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме по първоначалния текст за, против, въздържали се, приема се. И 350 за, против, въздържали се, проверка. Abstimmung beendet. Край на гласуването. Отхвърля се. 360 за, против, въздържали се, отхвърля се. 358 за, против, въздържали се, приема се. Мисля, че се приема. Да, е, да, окей. Добре, ще направим проверка. Моля, гласувайте. Някои още не са гласували. Край на гласуването. Приема се. Итре 52. Първо ще гласуваме по 359. За, против, въздържали се, приема се и 352 за. Против. Въздържали се. Проверка. <laughs> Alle abgestimmt? Край на гласуването. Отхвърля се. 361. За. Против. Въздържали се. Проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. И 353 за, против, въздържали се, приема се. И 354 за, против, въздържали се, приема се. И 355 първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. И 356 за, против, въздържали се, проверка. Abstimmung beendet. Край на гласуването. Отхвърля се. И 357, първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За против, въздържали се, приема се. И 358 за, против, въздържали се, приема се. И 359 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 360 първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 362. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Точки от преамбюла. Изменение 1, 2, 3 и 4. За, против, въздържали се, приемат се. Изменение 5. Гласуваме само по втората част. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 6. Проверка по втората част на изменение 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването.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 въздържали се, отхвърля се. 12. За, против, въздържали се, приема се. 13. За, против, въздържали се, отхвърля се. 14. Първа част. За, против, въздържали се, отхвърля се. 15. За. Против. Въздържали се. Проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 16. Първа част. За против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18. Проверка по 17. Abstimmung beendet. Край на гласуването. Приема се. 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. 19 за. Против. Въздържали се. Проверка по 19. Един глас повече от НП. Е Край на гласуването. Отхвърля се. 20. За. Против. Въздържали се. Приема се. 27. За. Против. Въздържали се. Приема се. И 3. По точка от преамбюла Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. 28. За. Против. Въздържали се. Приема се. 29. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 30. Първа част. За. Против въздържали се, проверка. Един глас повече от социалистите. Yeah, Край на гласуването. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Проверка. По втората част на 30. Край на гласуването. Отхвърля се. Трета част. За. Против. Въздържали се. Проверка. Abgestimmt. Abstimmung beendet. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 39,40 За. Против. Въздържали се. Приемат се. Следващите изменения падат. 42 за, против, въздържали се, проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 41 за против, въздържали се, проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 51 за, против, въздържали се, Проверка. Край на гласуването. Приема се. 52. Първа част. За. Против. Въздържали се. Проверка. Haben alle abgestimmt? Dann ist es beendet. Край на гласуването. Отхвърля се. Втора част. Няма да гласуваме по втората част. И три точка от преамбюла А. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 58. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 59-то, първа част, за, против, въздържали се, приема се. Втора част, за, против, въздържали се, приема се. 62, първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част, за, против, против, въздържали се, приема се. 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. 66 за, проверка по 65 най-напред. Моля, гласувайте. По 65. Абсолютно Край на гласуването. Приема се. 66. За. Против. Въздържали се. Приема се. 67. Първа част. За. Против. Въздържали се. Проверка.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 Един глас повече от НП. Всички ли гласуваха? Добре, край на гласуването. 44 за, 14 против, един въздържал се. Поздравления за докладчика Бас Айкхут за извършената работа. Благодаря и на всички сътрудници на секретарията, на докладчиците в сянка, на колегите от Комисията по промишленост и енергетика за този доклад, който ще представим на пленарната сесия. Продължаваме с соковете от плодове. Точка 9 от дневния ред. Първо, Карл Шлютер по дневния ред. Бих искал да помоля комисията или може би правната служба за консолидирани изменения 1 и 2, тъй като те се отнасят до директивата за исканията, за жалбите. И а, комисията казва, ако става дума за захарен нектар, това трябва да е записано до името. А, но парламентът, поне с консолидираните си изменения, обръща тази логика. Ако а, ако не се прибавя захар, просто се добавя no sugar added, не е добавена захар. Това съзвучи ли е с директивата за жалбите? Защото ако не е позволено да се добавя захар и се а, внася жалба за, а, за продукт, за вещество, което не е, е разрешено да се а, вложи в продукта, това съзвучи ли е с тази директива или не? Докладчикът има думата. Има ли някакво мнение на докладчика? Заповядайте. Gracias, señor presidente. La prohibición de añadir azúcar continúa. Благодаря, господин председател. Все още има забрана за добавяне на захар за тези нектари и по дефиниция там трябва да има някакъв подсладител и когато се наричат натурални сокове, могат да имат захар, но когато се говори за нектари, там може да се добавя не мед или друг подсладител. За момента пресните сокове могат да имат 15 грама захар максимум добавяне, за да се намали киселеността. Председателят. Присъединявам се към мнението на докладчика. Всички бяха на едно мнение, с изключение на зелените, така че се присъединявахме. Извинете, но аз зададох въпроса на комисията, не на докладчика. Но ние сме в процедура на гласуване. Трябваше по-рано да зададете въпроса. Ние сме в процедура на гласуване. Председателят подкрепя онова, което е представено от политическите групи и гласуваме по него. Чухте докладчика. Това е. We, we, we cannot in the middle of the vote start to question votes. I mean... Вие не можете в средата на гласуването да започнете да подлагате на съмнение други твърдения. Трябваше по-рано това да направите. Арчнерхарт, съвсем накратко, председателят е прав. Преди гласуване, непосредствено преди гласуване, не може да се търси отговор. Но възражението е оправдано. Аз бих предложил след гласуването или преди преговорите в парламента още веднъж да обсъдим тази тематика. Извинете, който е против, просто ще гласува против. Това е лесно. Не може да започнем да си говорим сега, допустимо ли е това или не. И така, гласуваме. Който е против, може да гласува против. Оресте Роси, изменение 21. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 23. За. Против. Въздържали се. Приема се. Агри 4. Агри 4. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 24. За против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, проверка, проверяваме 25. Ест. Приключи гласуването. Отхвърля се. Сега изпрочутото прочутото консолидирано изменение едно. Кой е за? Против? Въздържали се. Проверка правим. Откривам гласуването. Всички гласуваха ли? Гласуването приключи. С голямо мнозинство прието. Продължаваме. С консолидирано изменение 2. Кой е за консолидирано изменение 2? Кой е против? Въздържали се, приема се. С това минаваме към Агри 17. Всъщност Агри 7. За. Против. Въздържали се, приема се. 39 за. Против. Въздържали се, приема се. 40. Първа част за против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, приема се.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 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 12 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега Продължаваме с 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. И така, сега правим проверка на Агри 14. Всички гласуваха, приключи гласуването, отхвърля се. Изменение 10. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се.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 Агри 17. За. Против. Въздържали се. Приема се. 54 с устно изменение за. Против. Въздържали се. Проверка правим. 55. Един глас в повече ли има от социалистите? А, добре. Край на гласуването. Отхвърля се. Оригинала. Кой е за оригиналния текст сега? На 54. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 55 за. Против? Въздържали се? Приема се. 56, 57, 58, 59, Агри 18 са идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 60. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 61. Гласуваме по 61. За, против, въздържали се, отхвърля се. 62. За, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 19 за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, проверка. Alle abgestimmt. Край на гласуването. Приема се. Агри 12. А, 20, извинете. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Агри 21. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 64-то изменение. За. Против въздържали се, отхвърля се. 13. За, против, въздържали се, отхвърля се. 22. Агри 22. За, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 23. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 15. За. Против. Въздържали се. Приема се. Агри 24. За. Против. Въздържали се. Приема се. Агри 25. За. Против. Въздържали се. Приема се. Агри 26. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 16 с устно изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме по първоначалния текст без устното изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. We can go Jetzt gehen wir zu den Recitals. Точките от преамбюла. Изменение 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. 17. Разделно гласуване. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Агри 1. За. Против против, въздържали се, приема се. Изменения 18 и 19 са идентични. За, против, въздържали се, отхвърлят се. Изменение 20. За, против, въздържали се, приема се. Агри 2 за, против, въздържали се, приема се. Агри 3 müssen wir auch Агри 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 за, против, Проверка по изменение 3. Всички гласуваха, нали? Тогава приключваме гласуването. Отхвърлено е. И сега преминаваме към финалното гласуване. Откривам гласуването по документа. Гласуването приключи. 47 за, 9 против, 2, 2 въздържали се. Преминаваме към второто окончателно гласуване. Откривам гласуване. Всички гласуваха ли? Очевидно да. 41 за, 9 против, 4 въздържали се. Поздравления на докладчика на господин Родригес за множеството плодови сокове, истинските и подправените, които можем да купим в търговската мрежа. Преминаваме към следващото гласуване. Номер 10. Заповядайте. Есте Деланге. Много благодаря. Аз не винаги се съгласявам с Карл Шлютер, но когато е прав, е прав. Имахме гласуването сега и мисля, че трябва да поставим този въпрос на правната служба, защото въпросът е важен. Току-що гласувахме да етикетираме нещо, което вече е забравено, а именно добавянето на захар към естествени плодове сокове. А, означава ли това, че в тази вода няма а, отрова за плъхове? Логично е, защото това е забранено когато етикетираме нещо, което вече е забранено, именно добавянето на захар, и не етикетираме добавянето на захар към нектари, има смисъл да се етикетира и да се вписва онова, което е добавено. Е, било то добавена захар е, или е, друг сок. Така че аз съм благодарен на моите колеги, които искат да има прозрачност за потребителите. Така че Знам, че за вас това е важно. Знам, Дагмар, знам, че наистина за теб са важни потребителите. Но нека поставим въпроса на Карл Шлютер на правната служба. Логично ли е това, което правим ние от правна гледна точка и за комисията? В съзвучие ли е това с директивата за жалбите? Благодаря много. Благодаря за коментарите. Мисля, че координаторите могат да обсъдят това. И разбира се, ние можем да питаме правната служба, но Считам, че тези неща трябва да се изяснят малко по-рано. Ще говорим за това утре. Сега да продължим с гласуването по точка номер 10. SE. Berichterstatterin Dagmar Roth-Behrendt. Преносими спонгифорен цефалопатия Енцефалопатия, знаете какво е ТС. Нека да пристъпим към гласуването. Консолидиран текст 1 за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Оригинал текст. Оригинален текст, устно изменение, докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека проверим 8. Всички гласуваха ли? Очевидно да. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 9 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 11, разделно гласуване, първа част за, за, против, приема се втора част за, против. Проверка правим. Край на гласуването. Отхвърля се.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 23 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, приема се. 29 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, Въздържали се. Отхвърля се. 30. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 31. С устно изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Приема се, извинете. 33 и 34. Еднакви. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. 35 за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, приема се. Сега съображенията. Изменение 1 за, приема се. 2 за, против, въздържали се, приема се. Оригинален текст с устно изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 3 за. Против? Въздържали се? Приема се. Пе, 4 за. Против? Въздържали се? Приема се. 5 за. Против? Въздържали се? Приема се. 6 за. Против? въздържали се, отхвърля се. И сега заключителното гласуване. Откривам гласуването. Всички гласуваха ли? Приключи гласуването. 56 за, няма против, един въздържал се. Поздравление, Дагмар Ротберен, за преносимите спонгиформни енцефалопатии. Моля, господин председател, искам да помоля всички ни по отношение на изменение 22 на госпожа Антонеско днес бе прието с голямо мнозинство от страна на институцията това е изменение, което изисква изследванията за постмортем бързи тестове. В пленарната зала е хубаво да не а, излезем смешни пред обществеността, защото постмортем тестовете, бързите постмортем тестове ги има от 12 години и много ви моля а, да заличим това за пленарна зала. Добре, докладчикът ще раздаде тази информация за всички групи. В пленарна зала ще помислим още веднъж какво правим. Нека продължим нататък а, с дневния ред и преминаваме към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 въздържали се. ЕНП са за, нали? Да, тогава е прието. И сега заключително гласуване. Откривам гласуването. Всички гласуваха. Тогава Край на гласуването. 52 за, няма против, няма въздържали се. Сърдечни поздравления за Ана Розбах. Рибите ще се радват днес след това гласуване. Благодаря на секретарията, благодаря на докладчиците в Сянка. Следващото гласуване Точка 12. Мобилност и интеграция на хората с увреждания и Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010-2020 година. Докладчик е Оресте Роси. Ein äh, konsolidierten Antrag Nummer 6 Внесено е консолидирано изменение номер 6. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 5. За? Против? Въздържали се? Приема се. 9. За? Против? Въздържали се? Приема се. 6. За? Против?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 въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. 34-то изменение. Разделно гласуване. Първа част. За. Против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 За. Против. Въздържали се. Приемат се. 39. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 5. 4, извинете. За. Против. Въздържали се. Приема се. 41. За. Против. Въздържали се. Приема се. 43. За против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. 50 за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против,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 Изменение 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. 2. За. Против. Въздържали се. Също се приема. Гласуваме по целия текст. Моля, гласувайте. Abstimmung beendet. Край на гласуването. 49 гласа за, 0 против, 1 въздържал се. Поздравления за Оресте Роси за приемането на този доклад. Вече гласувахме по точка 13. Преминаваме към точка 14. Въпрос искане за устен отговор относно субсидиите, отпускани от Европейския съюз за неустойчиви практики и такива водещи до замърсяването на околната среда. Кой е за този въпрос? Против? Ще трябва да проверим електронно. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте още веднъж. Абен але abgestimmt? Ja, werden immer weniger. Всички ли гласуваха? Все по-малко ставате. Край на гласуването. 26 гласа за, 20 против. Въпросът с искане за устен отговор ще бъде внесен от Корин Льопаш и Ян Гербранди. 15. Точка 15. Съобхватен подход за свързаните с климата антропогенни емисии, различни от въглероден двуокис. Трябва да гласуваме и по този въпрос с искане за устен отговор. Кой е за? против, въздържали се, един глас против и един въздържал се, с това въпросът се приема. Точка 16. Ефективна европейска стратегия за суровините. Also wir haben bei 15 zwei Abstimmungen. Wir haben die mündliche Anfrage angenommen. По точка 15 трябваше да проведем две гласувания. Приехме въпроса с искане за устен отговор, а сега трябва да гласуваме Или по-точно не да гласуваме, а да разгледаме проекто предложението за резолюция. И авторите на текста може би трябва първо да вземат думата, за да направят въведение в текста. Господин Скилакакис. Äh, well, you, Благодаря, господин председател. Мисля, че резолюцията е важна. Благодарение на вашата инициатива разбрахме, че емисии, които не са от въглероден диоксид, също имат важно отношение. Ораторът прекъсва. Извинете, госпожо председател председател. Моля, моля, председателката, моля, тишина, за да можем да чуем нашия оратор. Let me, let me get back. Нека да се върна на темата. Както разбрахме, Емисиите, които не са въглероден диоксид, също имат значение за нашата политика за климата. Има инициативи и на комисията, има инициативи на световно ниво, но те не са достатъчно амбициозни и не засягат проблема по същество. Има случаи, Uh, Извинете, госпожо председател, но ако продължаваме всеки да си разговаря помежду си, няма смисъл аз да продължавам. Много моля, председателката, много моля, отново, още веднъж запазете тежишина, за да можем да чуем изказващия се. Благодаря. This is more important, a more important issue that people, than people realize. тези неща са много по-важни, отколкото си представяте. Можем да постигнем резултати благоприятни за климата с много по-ниска цена, от която плащаме в момента и в Европа, и в света. Затова много по- енергично трябва да действаме в, за хидрофлор въглерод и други газове. Така че тази резолюция и този устен въпрос целят да насочат вниманието на комисията към това, което трябва да бъде направено, а също и да я накарат да възприеме по амбициозна политика, както по, отръж... по отношение на протокола от Монреал, така и тук в Европа. Говорим много за схемата за търговия с емисии. Наясно сме и с трудностите и грешките, които сме допуснали. А в момента един огромен сектор, който остава извън търговията с емисии, може в него да се работи, да се получат много сериозни резултати за да опазване на климата и може да се помогне и на нашите предприятия, и на нас да постигнем целите си за борба с климатичните промени. Затова се надявам, че ние и цялата комисия ще подкрепи тази инициатива. Мерси боку. Благодаря. Кой иска думата? Крис Дейвис? Съвсем накратко искам да кажа, че изключително съм доволен от а, е, инициативата на докладчика. Подкрепям всичко, което бе казано. Ние се концентрираме на въглеродния диоксид, но обаче забравяме, че това е, може би най-невинния в сравнение с много други продукти, които нашето общество използва днес. Много се радвам, че отново отглеждаме тези неща и даваме приоритет на други газове. Аз, е, ние ще подкрепим резолюцията с ентусиазъм. Благодаря, господин Проди. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Напълно съм съгласна с предложението. Всъщност, даже бих искал да стигнем и по-далеч. Трябва да подчертаем, че сателитите могат да бъдат спътниците могат да бъдат много полезни за откриването на подобни газове в атмосферата, защото те могат да дадат спектъра и концентрацията на тези газове. А това може да бъде много полезно, когато трябва да се открият кои са източните на тези емисии. То много конкретно може да стане това вероятно се подразбира този факт, но ми се иска да го кажем и с думи. В смисъл, че ние трябва да имаме ангажименти за откриване на всички възможности да се е, отчетат и измерят всички източници на подобни емисии. Това е единственият начин, по който можем да се здобием с данни, които да използваме в една кампания за борба, за отстраняването на тези емисии. Особено трябва да обърнем внимание на факта, че има някои земеделски практики, що се отнася до азотните окиси, които трябва да бъдат е, взети под внимание, защото те имат много сериозно отношение към е, парниковите газове. Председателката, благодаря. Господин Адър. Госпожо председател, съжалявам, че членовете на комисията е, не се натъква на много голям интерес. Колегата за първ път а, разглежда тази тема и води героична борба срещу емисиите на тези газове, тези хидрофлуорвъглероди. При, точно при хидрофлуорвъглеродите става дума за много агресивни газове, които са много по-агресивни от въглеродния двуокис. Що се отнася до отрицателните е, отражения, е, това е газ, който е 12, пъти, 12 е, 000 пъти по-опасен, отколкото въглеродния диоксид. Европейският съюз управлява една много скъпа система. Европейските данакоплаци плащат много висока цена за поддържането на една нефункционираща система. Комисията признава това в рамките на едно официално изслушване. Що се отнася обаче до дисциплината по отношение на договорите, спазването на законодателството, вие обърнахте внимание на това, че има задължителни договорни условия, които не се спазват. Тази, с тази система обаче може да се допускат злоупотреби и това не се променя а, от договорите. Това е скандал, защото комисията прие преди един час определени изменения по отношение на това с колко процента въглеродния диоксид и емисиите му трябва да бъдат намалени. Това е интересно, тема, която е, занимава всички ни, но ние не можем да задължим комисията да е, остави тази лоша система. Е, от друга страна, комисията не проявява готовност за промяна. Искам да обърна внимание и на пета точка на този проекто документ. Там се разглежда този аспект. Трябва да направим всичко възможно, така че колегата с Кикалакис наистина да има успех. Благодаря, господин Арсенес. Благодаря. Аз също искам да подкрепя предложението за резолюция. Много е важно да обърнем внимание на другите газове, които имат парников ефект. И естествено, това не, бъде, не трябва да бъде за сметка на намаляването на емисиите от въглероден диоксид. Но трябва да обърнем внимание и на другите газове, които имат отношение към климатичните промени. Смятам, че председателката, смятам, че ние всички сме за това да подкрепим резолюцията. Говорихме и за азота, и за метан. Би следвало да помислим и за метана, който е 24 пъти по вреден по отношение на парниковите газове. Сега давам думата на комисията. Господин Шварц първо, след това господин Юбер. Благодаря, госпожа Шверц. Мога да кажа, че комисията споделя загрежеността за газовете различни от въглероден диоксид и техния парников ефект. Пътната карта за нисковъглеродната економика до 2050 година гласи, че трябва да се намалят до 70 до 78% емисиите от подобни газове в сравнение с 1990 година. Така че ние също сме загрижени за тези газове. А, мога също да кажа, че вече има някои въведени политики. Примерно има регламент за флуоровите газове и още един е, регламент за въглерод в е, охладителните инсталации, така че има вече законодателства, които значително ограничават емисиите на газове различни от въглероден диоксид. Но е необходимо да се свърши още много. Комисията активно заяви, че трябва да се е, заеме с въпроса за повишаващата се употреба на хидрофлуорвъглероди. А също имаме и предложение по силата на протокол от Монреал, предложение за изменение за изваждане на хидрофлуорвъглеродите – като част от споразуменията за намаляване на емисиите от невъглероден диоксид. В момента преразглеждаме и другият регламент, който покрива въглеродите, и оглеждаме различни варианти за действие в бъдеще, където се предвижда също и възможността да бъдат изведени от употреба тези газове, това е един от вариантите, който обсъжда комисията. Така че е, има постигнат известен напредък. И с това ще приключа. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Вашият колега има ли желание да се изкаже, господин Зубър? Uh, thank you. Thank you, uh, madam. Благодаря, благодаря, госпожо председател. Няколко допълнителни информации за тропосферния озон и въглерода, който също се покрива от вашата предложение за резолюция. Две информации мога да ви дам относно провеждащите се в момента преговори за Конвенцията за трансгранично замърсяване. Няма още взети решения за carbon emissions, to develop strategies. Черен въглерод, но се оценява не само стратегиите, но и общото количество на емисиите в Европа и в Северна Америка. Преговорите ще завършат в края на 2011 година, тази година и вероятно ще има прият протокол, който ще започне да действа след няколко години. Комисията води преговорите от името на Европейският съюз и се очаква до края на годината да има резултати по него, но все още няма взети решения. Освен това, комисията взе решение да преразгледа тематичната стратегия за замърсяване на въздуха до 2015 и до 2014 да излезе с предложения за законодателство и да разгледа и конкретни въпроси, в които ще се включи въпроса с черния въглерод. Няколко процеса, т.е. такът в момента, оглавени от комисията, които ще имат отношение към нашите бъдещи политики на национално ниво, на ниво Европейски съюз и на международно ниво за черния въглерод и и замърсяващи частици. Благодаря, казва председателката. Следващият оратор господин Скила Какис. В един документ на Европейската агенция за околна среда от 12 май се казва, че регламента за въглероди далеч не е достатъчно амбициозен, а освен това и не се прилага както следва. Така че искам да чуя какво ще коментира комисията за това, че е, смайващо ниско е нивото на изпълнение на регламента? Да, господин Проди, е, е, става дума не за Европейска агенция за околна среда, а международна такава, поправя се оратора. Господин Проди. По отношение на връзката между климатичните промени и здрав... здравето на хората и, и как въздействат карпон, въглеродните частици, трябва да се каже, че е много важно да се действа за противодействие на източниците на подобни замърсявания от микрочастици, защото тези замърсявания а, въздействат на най-уязвимите. Те се поемат по въздушен път. И ние трябва да търсим намаляване на емисиите на тези частици при източника. Защото подобни замърсители имат най-голямо отношение към здравето на хората, особено в градска среда. Така че трябва да се възприемат ред мерки. В комплекс има някои замърсители, които са особено опасни в градска среда. Примерно емисии от двигатели, двутактови двигатели, където горивото също дава замърсители, които остават много дълго време в е, атмосферата. А отопляването посредством с дърва е също много сериозен източник на подобни замърсители и има въздействие и върху климата и върху здравето на човек. А също искам да подчертая, че има още един източник на подобни е, замърсители. Това е практиката, това са инсталациите за добиване на нефт. Защото когато там се изгаря газа, също се отделят подобни замърсители. тези въглеродни частици отиват в атмосферата директно в огромни количества и този проблем трябва изрично да се опомене в резолюцията, тъй като това е единственият начин да сме в състояние да започнем а, кампания за борба с тези микрозамърсители, които а, създават а, проблеми с здравето по въздушен път. Може би можем да дадем думата на комисията да отговори на въпроса. Thank you very much, Madam President. Благодаря, госпожо председател. Прегледът на регламента за, за флуорните газове в момента отчита и резултатите от настоящето законодателство и евентуалните варианти, по които може да се действа, за да се постигнат по-добри резултати. В момента е ясно, че настоящият регламент има сериозно отношение към намаляването на емисиите. Но факт е, че има страни и членки, които изостават в прилагането на регламент. А за да могат да постигнат пълния резултат от прилагането на този регламент, те трябва да засилят своите усилия. И както казах в предишното си изказване, комисията е много загрижена от нарастващата употреба на хидрофлуорвъглероди и търси възможности да се приемат по-силни мерки за намаляване на емисиите от тези газове. Освен това, на международно, на световно ниво, ние също упражняваме натиск по силата на протокола на Мореал да се намалят емисиите от тези газове. Господин докладчикът има ли да добави нещо? Bon, je, le, le délai pour les amendements est donc au 24 mai. На 24 май е срока за подаване на Изменение на 15 юни се гласува в комисия, после през юли в пленарна зала. Сега преминаваме към 16-та точка. 9 часа днес, казва господин Скила Какис. Днес 7 часа. Е, Сега преминаваме към 16-та точка Европейска стратегия за суровините. Давам думата на нашия докладчик. Благодаря. Стратегията за суровините е изключително важна стратегия на Европейския съюз. Всъщност ние я стартираме отново Господин Бутикофър в ИТР работи по този въпрос. Много е важен въпрос от много аспекти, включително и за нашата комисия по околна среда. Тъй като има много интерес към този доклад от много аспекти, искам да се съсредоточа главно на аспекта на околната среда – и ще има много неща, които ще останат на страни, това ми е ясно, но за момент искам да говорим за екологичните аспекти на суровините. Аз разглеждам въпроса под ъгъла от гледна точка на биотични, не биотични суровини, т.е. не само минерали, но и вълна, дървен материал, каучук, защото понякога се говори само за суровини от е, минерали, но ние трябва да обърнем внимание на всички други. Е, всички суровини трябва да се използват е, по възможно най-добър начин, което ние не правим. Е, какво се случва с биомасата? Имаме цели в момента да се използва тази суровина за гориво, т.е. я изгаряме, но това най- винаги е най-ефективният начин. Това е примерно една добра суровина за фармацевтичната промишленост. А, защото, примерно, ако използваме биомасата за лек... в фармацевтичната индустрия, след това можем също да я използваме като биогориво. Така че ние трябва да си дадем сметка коя е най-ефективната употреба на суровените. Не... Крайно време е да започнем с тази е, дискусия да се обмисли е, реда на използване на е, суровините, а също и да оглеждаме въпроса от е, гледна точка на целия жизнен цикъл на суровините. Също така трябва да обсъдим и именно какъв е жизненият цикъл и на суровината, и на следващия продукт. Да търсиме удължаване на продължителността на този цикъл и да убедим потребителите да купуват продукти с по-високо качество, което удължава цикъла на живот на суровините. Така че трябва да поставиме акцент и на последиците от добиването на суровините и на възможностите за рециклиране. Защото не винаги се споменава въпроса, за повторната употреба. Рециклирането не винаги е най-ефективният начин за използване, но ако комбинираме екологосъобразни решения при дизайна на продуктите и повторната им употреба, това ще е един много ефективен начин за удължаване на живота на суровините. Да не мислиме само за рециклиране, защото не става дума само да имаме пластмасови столове в градината, а е добре да се търси и е, повторна употреба. Как е, да говорим и как да обявяваме е, стратегията за суровините? Мисля, че можем да си извадим полуки и да възприемем целите около 3% за ефективност на използването на материалите, като имаме предвид, че населението в света расте, трябва да целим да се намали използването на суровини. Освен това, не бива да се измерва економическия растеж само с потреблението на материали и би следвало да разделиме зависимостта на, от от економическия растеж да зависи само от засилено използване на материали. Как можем да постигнем това? Мисля, че можем да се получим от няколко модела. Примерно има модел, в който продуктите да се предоставят на лизинг а, не да се продават. Тогава се създава и по-голямо чувство на отговорност, по-дълга употреба, повече възможности за повторна употреба. Ако искаме да търсим ефективност за суровините, трябва да търсим и възможността за заместването им. В момента много, много сур... употребени суровини е, приключват живота си на сметищата. Смятам, че в това отношение трябва да затворим вратата. Трябва да спрем с практиката за изхвърляне на отпадъци на сметища. Трябва да дадем възможности за повторно използване на материалите или за усъвършенстване на употребата им. Така че трябва да се търси и преразглеждане на начина по който се използва директивата за сметищата. Трябва да поставиме и цели за повторна употреба на суровините. Знам, че е много трудно, но е време да започнем. А също така трябва да устойностим суровините. Ако забраним практиката на изхвърляне на отпадъци на сметища, ако тези отпадъци е, нямат никаква стойност, е, ще има е, така противоречивост в закона. Така че трябва да помислим къде е границата и да потърсим различни економически модели, както и се предлага. А също така разглеждам и различни материали и възможността те да бъдат облагани по различен начин. Господин Дотикофър постави тази идея. Става дума и за неенергийни суровини, вода, земеползване – Обсъжда се възможност, е, въпроса какъв, е, каква, какви биха били последиците, ако се работи повече за повторна употреба и рециклиране на подобни суровини. Що се отнася до е, директивата, Практиката за устойчиво използване, управление на горите дава своите резултати. Въпросът дали е добит по екологосъобразен материал дървесината, има вече резултати. Защо ние не предложим този подход и към други е, суровини? Е, така наречените кървави диаманти, кървави редки материали. Знаете, че всички тези суровини идват от е, добивни инсталации, където, които не се управляват много добре. Отново е, знам, че има много аспекти, които в е, нашето мнение не са е, споменати. Примерно минния добив в, е, в е, мрежата Натура 2000 е разрешено миния добив. Понякога има и обекти, които в момента стоят е, изоставени и попадат в границата на защитена обекти от Натура 2000. Мисля, че трябва много внимателно да гледаме въпроса за минодобивната промишленост и Натура 2000. А също то е очевидно, търговията трябва да бъде е, справедлива. Затова е, формулирам ред условия за лоялна търговия, а също и за корпоративната отговорност – Поставяме въпроса и за духа, който ние сами създадохме нанотехнологиите. Нанотехнологиите са много вредни за околната среда, примерно използването на сребро, в, примерно в е, материали за превръзки на рани. И разглеждам въпроса за резултат резултат и последиците от използването на нанотехнологии за околната среда. А също и как можем да извлечем повторно материалите, използвани посредством нанотехнологиите. Тоест ние не можем да ги е, извлечем, но трябва да мислиме за начини, които да ги извадим от вече създадените продукти. Надявам се, че дискусията ще е много интересна и очаквам вашите мнения. Благодаря, господин Флоренс. Първо бих искал да благодаря на колегата Меркис. Нейният текст е едно добро начало. Симпатизирам до голяма степен и на изложеното от нея. Мисля, че докладът ти се движи в правилната посока. Малко съм оплашен, обаче от ентусиазма, с който днес сутринта се борихме за цифрови показатели. Дали да намалим емисиите с 20 и 30%. Същевременно обаче нашата комисия не отделя достатъчно внимание на темата за сигурността на суровините. За мен днес най-големият успех, който постигнахме, бе това, че се споразумяхме за обвързващи цели за енергийна ефективност. Според мен, това е правилният подход. Бих отишъл дори толкова далеч, че да твърдя следното, а именно, че недостигът на суровини и изменението на климата представляват един и същи проблем. Защо? Защото ако можем да се борим с измененията в климата, то това ще е възможно единствено с високо ефективни съоръжения, в които се влагат добри суровини. В доклада на колегата прочетох един термин на английски язик – биотик, който не бях чувал все още. Можете ли да разясните какво стои зад него? Какво ще обхваща този термин? Метал, хартия, дървесина или обхватът на текста включва и водите и почвите? Като цяло можем да вземем предвид всичко, от което изброих, но все пак трябва до някъде да стесним обхвата на текста – в рамките на други дискусии съм чувал, че този въпрос има три аспекта, а именно външно-политически, аспект свързан с развитието, както и екологичен аспект. Всички тези три аспекта могат да допринесат за решаването на проблема. Имам предвид, например, поведението на европейските дружества в Африка. Някои от тях са много самоуверени. Има и други дружества, които залагат на изграждането на инфраструктура, на постигането на добавена стойност в тези региони. Така че според мен въпросът за суровините е значим и във външнополитическо отношение важна е нагласата ни спрямо нези страни, които разполагат с големи залежи на полезни изкопаеми. А що се отнася до вътрешнополитическия аспект, то не съм изцяло съгласен с докладчика. Мисля, че трябва сериозно да се посветим на въпроса дали наличните в Европа ресурси наистина са достатъчни, дали няма големи разлики в прилагането на нормативната рамка за флората, фауната и естествените местообитания. Моят избирателен район е на само на 148 км от една друга държава, която съвсем по различен начин прилага нормативната уредба в тази област. При нас, например, един завод за производство на варовик вече от 20 години е затворен, тъй като оказва неблагоприятно въздействие върху флората и фауната. Въпросът за политиката в областта на рециклирането също бе засегнат от госпожа Меркис. Вече от години ме занимава тази тема. И трябва да ви кажа, че няма общо европейско определение на понятието рециклиране. Не веднъж съм обръщал внимание на това, но не се ползвам с особено голяма подкрепа. Например, отпадъците от електронно оборудване са дефинирани по определен начин в Швеция. Там се събират 16 кг такива отпадъци, а в Австрия съответното количество е едва 3 кг. Трябва да заложим една минимална цел от 10 кг. И ако не, тя не бъде изпълнена, то ще трябва да бъде сезирана прокуратурата. Смятам, че трябва да усъвършенстваме още много аспекти в областта на политиката, в областта на рециклирането. Трябва по отношение на дружествата да постигнем това, което искаме да постигнем на политическо ниво по-широко използване на повторната употреба и на рециклирането. По отношение на депата, аз също съм за това те още утре, ако може да бъдат изведени от експлоатация. Но трябва да сме реалистични. Трябва да вземем предвид новоприсъединилите се държави, например България и Румъния. Не можем да ги да им наложим в максимално кратък срок да закрият депата си трябва по-смело да насърчим изграждането на инсинератори за енергетични цели. Те не бива да се намират някъде на края на града, а в самия град, за да се постигне високо ефективно използване на суровините. По отношение на лизинга, ще ви дам пример с една американска фирма, Правилно е да закупуваме повече права за ползване, но не знам дали ще постигнем това на ниво нормативна уредба. По отношение на депата, мисля, че в бъдеще ще се сблъскаме с решителна съпротива, включително и в нашата комисия. Има държави, които Просто си изграждат депа. Има и други държави, които са сред основателките на Европейския съюз, които продължават с тази практика. Добиви на суровини в градски условия. Urban mining на английски е доста популярен термин. Но какво стои всъщност зад него? как точно ще се обработват материалите? На място или по някакъв друг начин? Но може би бихме изисквали прекалено много, ако изискваме това да се дефинира в този доклад. По въпроса за енергийната ефективност, ясно е, че са ни необходими точни критерии, не знам дали те трябва да намерят цифрово отражение, тъй като ситуацията е различна в различните отрасли. Има още много какво да се направи в тази област. Въпросът с критериите за енергийната ефективност трябва да бъде обсъден. Според мен е препоръчително и разумно да се въведат някакви цели в тази област. По отношение на иерархичното подреждане на суровините, то не мога да ви окажа подкрепа за това. Защо? Защото не знам дали един тон стомана е по-добре употребен, ако се използва за производството на една линейка в сравнение с използването му за производството на вятърна турбина. Вие си улеснявате малко живота, казвате по-добре е да се използва за линейка, отколкото от Макдоналдс. Да, така е, но като цяло не е толкова лесно да се направи такова иерархично подреждане. Аз самият има много лош опит с иерархизирането на суровините на ниво европейска политика. Така че малко по-предпазливо подхождам към иерархичното подреждане на суровините. Но принципното становище в доклада мога да го подкрепя. Трябва да се промени мисленето на гласата. По отношение на данъчните режими, против данъците съм, но съм за това да се въведат насърчаващи режими. Принципът замърсителят плаща напълно за този принцип съм. Още веднъж ви поздравявам за доклада. С удоволствие ще ви сътрудничим и се надяваме, че ще постигнем един текст много по-добър от настоящия. Благодаря, господин Жерванди. Dit onderwerp hier bespreken. Да, е, действително, факта, че дискутираме тази тема, показва, че и в Европейската комисия има разделения по подхода, и в нашата комисия става дума и за достъпа до тези суровини и за това доколко те са налични. Има пътна карта, И в стратегията правилно се поставя въпроса, че неправилно на моменти се използват е, суровините. Ние трябва да комбинираме подходите, но не правим достатъчно усилия. Това е проблема. Проблемът е огромен. Той има отношение към економиката, всеки ден във вещниците четем, че компаниите са застрашени от увеличаващите се цени на суровините, че трябва да се увеличават цените на продуктите заради цените на суровините. Китайците искат да затворят износа на, ня... за някои редки материали. Така че много важни са тези неща. А и е, въпроса за околната среда. Ако ние всички се борим да се използва повторно последния да се използва до последно всички суровини, проблема ще е огромен. И комисията не оценява този проблем в целия му мащаб. Veilig van in het buitenland geproduceerde grondstoffen, dat staat aan kop. Dat is de topprioriteit. Pas daarna komt. Uh... Как трябва да се гарантират нещата за трети страни? Това е най-висок приоритет. Едва след това се включва минното дело в а, съответния суверенитет. Друга тема, която е важна е обработването на наличните ресурси или ограничаване потреблението на ресурси. Това идва накрая. Хубаво е, че докладчикът включва а, този аспект и освен това признава, че последователността трябва да е обратната. Имам няколко въпроса, които са насочени както към комисията, така и към госпожа докладчика. Първо, какви, с какви инструменти разполагаме ние, европейците? Смятам, че предложението за 3% подобрение на ефективността е добро. Но какви инструменти има Европейския съюз, за да постигне този процент? Подобни цели в миналото са били посочвани, но не са довели до е, много конкретни резултати. В тази връзка имам следния въпрос. Имаме много европейски правила по отношение на ефективното използване на суровини тук става дума преди всичко за отпадъци. Господин Флорен спомена това. Има огромни различия между отделните държави членки в това отношение. 80 до 90% процента а, от отпадъците се депонират върху сметища в някои държави членки. времено има други държави членки, които а, рециклират, които оползотворяват много висок процент от суровините, а, макар и да изгарят част от тях, но за това много малък дял от отпадъците отиват на а, депа за смет. А, когато обаче става дума за оползотворяването на суровините, за рециклирането, трябва да видим какви са съществуващите правила и как да се погрижим за това целите по отношение на рециклирането, респективно оползотворяването да бъдат спазвани и как може да се подобрят нещата по отношение на депонирането на отпадъците. И в заключение, госпожо председател, имам доста конкретни въпроси. Радвам се, че а, вие тук а, изрично говорите за биологично разнообразие, защото много често в дискусията за суровините често се забравя, че суровините зависят, разбира се, от биологичното разнообразие, свързани са с него. Тук трябва да се хвърли мост към дървообработката, към дървените ресурси, към ресурсите на водните ресурси и така нататък. В заключение, що се отнася до предаването на суровини, нека помислим за развитието на цените на суровините. Това наистина положителен принос ли е всъщност или а, не води ли това всъщност до поставяне в неравностойно положение не само на малки и средни предприятия, но и на някои по-големи? Аз бих искал да се обърна с молба към Комисията за създаване на стимули, за да насърчи оползотворяването на суровини. А ah, съм demandé la parole, alors Бас écoute. Благодаря, Бас Айкаут. За мен е все едно дали ще говоря прав или втори, няма проблем. Първо, благодаря на госпожа Мерки за отличния доклад. Темата е изключително важна и, както каза господин Флоренс, той е, така справо се изненадва, че залата започва да става доста празна. Аз съм лично тук за дискутиране на тази тема, защото тя е много важна. Когато говорим за климатични промени и енергийна ефективност, дискутираме само един аспект от нещата. А трябва да разглеждаме и въпроси за суровините, а също така и за по-широката тема за ефективно използване на суровини, начина по който се обработват отпадъците и така нататък. Но за момента ще се огранича с суровините. Много се радвам, че докладчика каза съвсем ясно, че ако ще говорим за суровини, трябва да покрием три ясни проблема и то в правилния ред. Първо, ефективно употреба на суровините – Второ, дали е възможно известен добив на тези суровини в Европейския съюз и какъв е устойчивия начин за разработване и за е, боравене с суровини на световно ниво. По отношение на становището на госпожа Меркис, тя ясно застава за тезата, че ни трябва по-ясни цели и съответно цела, целта за материална ефективност от 3%. Тук въпросът ми е абсолютна ли е тази цел или относителна? Защото ако тази цел е относителна, ще бъде много по-трудно да се оцени. И когато има различен темп на економически растеж, не е много ясно да се дали ще реализира економия, е определена економика, която е в е, ръста. Така че би следвало да е ясно, че говорим за абсолютна цел на ефективността 3%. Също темата е много важна и ние, ние можем да подчертаем това, когато формулираме по-задължителни цели. Както знаете и с политиката за климата, започнахме с много неясни, неопределени, по-незадължителни цели преди 200 на години и ето сега започваме да поставяме по-ангажиращи критерии. С биоразнообразието не сме стигнали много далеч, но когато стане дума за реални политики, всеки се отделя, е, оттегля. Така че в момента трябва да направим така, че целите за суровините да бъдат част от европейското полугодие. т.е. да кажем ясно, че трябва да е, е ясно, че страните членки трябва да дават отчет не само за економическите си цели, но и за цели социални, включително и целите за употреба, за употреба на суровини. В текста трябва също ясно да се каже, че искаме и е, разширяване на обхвата на Your swift implementation of the Waste Framework Directive. на регламента за енергийна ефективност. По отношение на директивата за отпадъците, също трябва ясно да кажем, че ние сме за иерархия на отпадъците. И тази иерархия, според мен, е малко по-важна, отколкото забраната на депата за депониране на отпадъци – защото а, може да има практики за незаконно използване на сметища. Тоест, ако се наложи забрана за депониране е, в депа, ще се мине към втория най-лесен вариант, т.е. изгарянето. Така че би следвало забраната да отложим за малко по-нататък, да търсиме е, различни е, варианти, защото ако страните преминат към практика на изгаряне, също ще се губят много ценни суровини. Готови сме, разбира се, да помогнем на докладчик. Последно за данъчното облагане. Знаем, че всички доста се колебаят, когато повдигнем въпроса за данъчно облагане, дали вървим в правилна посока. Но когато става за енергийно използване на суровини, Данъчното облагане е един от начините да стимулира рециклирането, то да е по-изгодно от други варианти, защото данъчното облагане е именно начин да се сложат стимулите в правилното, на правилното място. И политиците винаги коментират, че облагането не трябва да засяга толкова труда, колкото суровините. Така че не става дума задължително да се засилва данъчното бреме, а да се премести акцента, т.е. да не се облага е, работната сила, а по-скоро суровините. Затова много приветствам е, употребата на малко по категоричен език в това отношение. Тоест да се, оти... да се сложат полите... парите там, където ще се развиват зелени технологии. Благодаря. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer euh, la parole à nous. Благодаря много. Давам думата на докладчиците в сянка в момента две до три минути, моля, имате като време. <clears throat> Госпожа Хъбнер. Благодаря много. Стратегията по отношение на суровините в Европейския съюз е важна тема. Ние знаем съвсем точно, че естествените суровини а, са пред изчерпване и днес се налага да използваме всички а, налични политики, така че стопанисването на тези ресурси да не се извършва чрез безогледното им ползване и изчерпване. А, нека помислим за разумни начини за използването им. В този доклад се съдържат много важни елементи, които ще бъдат подкрепени от нас от всички нас. Все пак обаче искам още веднъж да се концентрирам върху темата за използваните продукти. Ние често ги разглеждаме като отпадък и в а, нашият а, речник аз бих на, нарекла всъщност отпадък обаче само онзи продукт, който не може да бъде използван по никакъв друг начин, не може да бъде оползотворен за каквото и да е друго производство. Ако си представим, че всеки един продукт, който е използван, може дори съвсем а, в малка своя част да бъде използван а, и наистина а, една много малка част от настоящите отпадъци остане а, като малък процент истински отпадък, тогава наистина въпроса за рециклирането ще бъде още по-добре обоснован. Гаранциите са много важна тема. Периода на ползване на уредите от 5 или 6 години също е много важна. Ако производителите, ако ние успеем всъщност да приемем правни актове, които да задължат производителите да удължат гаранцията, бихме постигнали нещо. Или можем да подходим по друг начин. Ако, например, връщаме стар уред, както при автомобилите, след 5 години, въпреки че гаранцията е изтекла, все още обаче уредът, респективно автомобилът, може да се използва и съответният автомобил или продукт продължава да се продава. Ние говорим за това, че естествените ресурси трябва да бъдат използвани по такъв начин, че околната среда да не бъде увреждана. За нас е немислимо разходите за разработване на определено производство в определен промишлен отрасъл да вреди на околната среда и последиците от това да касаят всички ни трябва да се концентрираме върху това цялата политика, а, свързана с използването на ресурсите, да не води до а, ущърп за околната среда, защото ние сме тези, които трябва да предадем а, околната среда на следващото поколение. И мисля, че въпросът за използването на ресурсите е много важен и а, съвсем конкретно това означава промяна на дефиницията за отпадък и всеки един продукт да се разглежда на първо място като суровина за по-нататъчно производство. Благодаря, господин Проди има думата. Благодаря, госпожо председател. Мисля си, че ни трябва много-много повече време, за да обсъдим тази тема задълбочено. Но във всеки случай тази тема касае непосредствено устойчивостта а устойчивостта е в центъра на нашето внимание, в центъра на измененията, които трябва да извършим по-настоящем. Ние имаме право на достъп до суровини. Този достъп трябва да бъде гарантиран за настоящите и следващите поколения и това е основата за устойчивостта. Освен това, тук се описва една необходимост. Необходимостта суровините да се използват ефективно. Същевременно трябва да се дистанцираме от материални неща, е, от материалите, защото нашето общество постоянно говори за обработка на материалите, за постоянен растеж на брутния вътрешен продукт и по този начин възниква един естест... едно естествено противоречие, заложено в нашата цивилизация. В момента ние се натъкваме на... до границите на използваемостта, до границата на наличността на суровини. Това е въпросът, с който трябва да се заемем а, сериозно. Същевременно обаче трябва да помислим по въпроса как, например, да а, организираме производство с по-малко материал. Освен това, има определени а, материали, които се използват а, доста а, неекономично. А, там наистина се прахосват много суровини. А, нека си помислим а, съвсем конкретно за този случай, в който знаем, че имаме суровина, която ще стигне за още 80 години. Много често обаче тази суровина се използва за торове, което означава а, прахосване. просто защото този е, фосфор се разпръсква след това в околната среда. И в това отношение наистина трябва да преосмислим нещата. Как бихме могли отново да извличаме е, веществата от използвани вече продукти? Най-различни примери имам. Нека вземем златото, например. Златото се използва в така доста щедро, например, за производство на мобилни телефони. Трябва да помислим по въпроса, защото става дума просто за устойчивостта и за устойчивото развитие на обществото и затова може би тази перспектива трябва да бъде а, допълнена и с други фактори, като, наред с брутния вътрешен продукт. Благодаря. Thank you. I would like to continue what Pa said about the resource. Благодаря. Искам да продължа с темата от база ефективността за използване на суровините. Традиционно се считаше, че трябва да се търси економически растеж, защото с това се създава стабилност и работни места. Но ефективността на използване на сировините на световно ниво стига до нула. И Китай, и Индия се развиват и използват много суровини. Ако говорим за ефективност на суровините на световно ниво, това е проблем. В моята страна, например, ние сме с много добри показатели, но това е до известна степен и поради причината, че много производства са по-интензивни вън от страната. Въпросът е, може ли подобна ефективност да компенсира економиката базирана на растеж? Как можем да постигнем намаление на ефективността? Дори да можем да наложим подобна ефективност, никога няма да можем да компенсираме възможността економическия растеж да създава работни места. И не можем да търсим е, ефективност на материалите 6%, ако е, търсиме и намаление на вредните емисии и създаване на работни места. Така че трябва да помислим изобщо дали пакта за стабилност и растеж е правилният инструмент за бъдещето на Европа. Може би трябва да се търси по-справедливо разпределение на ресурсите, може би е, ефективност при разпределението на работното време и постъпателно определяне на целите за ефективност на ползването на суровини, защото има страни, в които това няма да стане толкова лесно. Сега ние имаме цели. Искаме да се намалят емисиите, искаме да има създаване на работни места. И мисля, че целите е, в този аспект противоречат на целите ни за намаляване на използването на суровините. Small, um... Сара Макаван. Благодаря на докладчика за толкова много важни теми, вкарани в краткия доклад. По точка 9 приветствам тази точка, защото не трябва да забравяме, че много от е, ресурсите, от е, суровините идват от е, много необлагодетелствани страни и трябва да направим така, че всичко, което ние правим в Европа, няма да влуши живота на добиващите тези суровини. Така че много внимателно трябва да мислим какво правим в Европа. Комисията също трябва да отчете този въпрос. Второ, да продължа темата на Карл Хайнц, а именно последователността в нашите политики вътре в Европейския съюз. Комисията трябва да ни даде известни насоки. Например, скоро се срещах с производители на стъкло. Те а, събират а, вторични суровини и стъкло от дълго време и изведнъж се появява и е, съответни е, приспособления за събиране на стъкло от поставени от общината. Обаче в е, този случай се събират на едно място стъкло и е, пластмаса. И след това, когато се преработват, е, те не могат да бъдат разделени, единствено могат да се използват за пътна настилка. Така че по някакъв начин това се прави по изисквания за сортиране на материали и по някакъв начин нашите политики си противоречат. Е, сега трябва да решим е, кое е по-доброто. Местните власти, примерно, да имат възможност да изпращат е, коли, които да събират отпадъците, различни отпадъци по различен начин или да слагат съответни кофи, където отпадъците не се разделят. Така че комисията трябва да помисли за такива много малки, прости неща, които обаче ще дадат възможност да се решат и по-общите въпроси за рециклиране на отпадъци. Благодаря. Председателката, ако обичате малко по-бързо. Hogy különböző pártban vagyunk, szeretnék az előadónak a segítségére lenni egy благодаря, госпожо председател. Представляваме различни политически групи, докладчикът и аз, но все пак искам да й помогна. През изминалата година подкрепихме една инициатива за налагането на забрана върху технологии, основаващи се на цианида. От друга страна, вече от седмици и месеци говорим за отпадъците от електрическото и електронното оборудване. Как могат да бъдат обвързани тези две теми? Имам предвид събирането на отпадъците от електрическо оборудване. Ако е възможно суровините от отпадъците да се използват по-ефективно, то ще можем от едно определено количество отпадъци от електрическо оборудване да извлечем 150 пъти повече злато, отколкото от същото количество геологичен материал. Съгласен съм с онези, които твърдят, че трябва да съчетаем механизми за стимулиране и за налагане на принудителни мерки. Трябва да забраним при всички положения остарелите технологии, същевременно обаче трябва да насърчаваме разработването и прилагането на нови технологии. Новите технологии включват и рециклирането на отпадъци от електрическо оборудване. Благодаря, господин Аден. Съвсем много бързо давам думата на господин Кавало, председател на комисията. Thanks, uh, madam chairman. Uh, I try to, uh... Благодаря. Съвсем uh, кратко ще коментирам отделните теми, повдигнати в залата. Първо, благодаря на госпожа Мерки за много добрата основа като текст за становище. Нашето съобщение за суровините покрива не само минералите, но и това, което вие наричате биотични суровини, т.е. Е, дървесина, каучук. Друг коментар. В комисията сме формулирали три стълба и в момента се обсъжда третия стълб е, е ефективност на материалите. Но тези три стълба не са подредени по приоритет и трите са еднакво важни. Това, че темата е включена в третия стълб, не означава, че е по-маловажна. Въпросът за целите. Ние споделяме много от мненията, изказани тук, че е трудно да се устойности една цел. Тоест, ние не искаме да кажем, че, не сме, че сме против енергийната ефект, ефективността на суровините, но е много трудно да се застъпят е, конкретни цифри. Освен това, трябва да се запитаме, имаме ли методологията да направим това? Не е ли по-добре да се огледат нещата по отделно, примерно, е, рециклирането, директивата за отпадъците, там има цели за рециклиране на определени видове отпадъци. Не може ли по-добре да, не може ли да постигнем по-добри резултати, ако гледаме нещата за всеки отделен продукт, а не да поставяме една обща цифра, която ще е нереалистична? По точка 6 говорите за е, възможността да се обозначава происхода на суровините. Но не е много ясно какво имайте предвид по отношение на законодателството в областта на горовите управлението и търговията за незаконни суровини, също в точка 9 говорите за суровини от зони на конфликт. Комисията работи по този въпрос, нямаме още окончателна позиция, но по наше мнение – е необходимо всички различни случаи да се от... разглеждат по-отделно. Въпросът за биоразнообразието и за съчетаването на екологични съображения и економиката. Това е в основата на нашата политика. Ние миналата година публикувахме насоки за Натура 2000 именно с цел да се дадат указания на страните членки и местните власти как да съчетават тези две цели. Така че е, не мисля, че има много проблеми, които са останали за решаване. В точка 11 говорите за облагане на минералните ресурси. Тук се присъединявам към един коментар, направен в залата че да се създаде данък, който създава допълнително бреме и създава допълнителна цена на производството на нашата економика в сравнение с други, това е да се създаде е, проблем за конкурентоспособността. Ако ако разбира се няма да има допълнителни разходи, можем да помислиме по този въпрос, но трябва да се направят економически анализи. И накрая някой спомена за това какви инструменти могат да се използват, за да се постигне по-голяма ефективност включително за рециклиране. Един възможен отговор, и това не се споменава в доклада, е, е бързото прилагане на партньорства за иновации. Ние дискутирахме темата с Европейския парламент, комисията изготвя пакет, предложение за иновативни партньорства за използване на нови материали. Така че, ако има а, структура за дискусия на тези неща и на национално ниво, между парламент и на европейско ниво, може да се а, провежда един регулярен преглед за това дали има технолог, съответни технологии, могат ли да се използват стандарти и критерии? Има много възможности. Вие питате какви са инструментите. Има, има инструменти, но тези неща трябва регулярно да бъдат дискутирани, особено от гледна точка на това, възможно ли е да бъдат постигнати или не. Веднъж годишно или на всеки две години – се повдига темата и според мен е, е, ние само си повтаряме едни и същи неща. А пък една такава структура за партньорство, е, за иновации, може да предостави официален форум за дискусии на това какво може да бъде постигнато в рамките на една, две, три години. Така че ако искаме да преминем от общи фрази към е, конкретни е, задачи. Съгласни сме, ключова необходимост е това, но трябва да бъде създадена структура за е, дискусии, за вземане на решения, която до момента не съществува. Това е едно предизвикателство. Благодаря. Председателката. Благодаря. Ако докладчикът иска да добави нещо. Конструктивен. Уважаеми колеги, благодаря много. Благодаря за тези конструктивни предложения, за комплиментите. Съвсем накратко. Много въпроси бяха поставени. Искам съвсем накратко да дам отговор на въпросите, но мисля, че тази дискусия трябва да бъде продължена по различни точки, за които се заслужава да продължи дебата по казаното от господин Флоренц. Да, Вярно е, а, ние се нуждаем не просто от това да бягаме след определени цели, а просто трябва съвсем ясно във всеки определен конкретен случай да виждаме какво може да се направи, защото няма смисъл само да се поставят цели. Що се отнася до рециклирането, трябва да станем още по-прецизни. Не може да се казва, да, да, 70% трябва да се рециклират просто а, идеята е да видим какво може да се извлече. И рециклирането трябва да обхваща три части. Първо събирането, след това а, една предварителна обработка и след това рафинирането, т.е. претопяването. Това са три фази и трябва по възможност много материал да се извлече. И така, трябва да е ясно в каква посока искаме да вървим. А, не може просто да се опитваме от днес за утре внезапно да променяме нещата. Що се отнася до иерархията на материалите? Аз не съм казвала, че трябва да възлагаме а, това на някого. Просто трябва да сме наясно, че материалите се използват по различен начин и не винаги използването, употребата на материалите се прави по най-полезния начин нуждаем се от търсене на най-добрите възможности за използването, защото понякога има дори конкуренция между различните пътища и възможности за използването им. Господин Флоренц засегна и друг аспект когато имаме сравнението между линейка и ветрогенератор, Естествено се замисляме, че това са различни неща. Има възможности да се а, е, намери по-добра употреба, да се заместят. Трябва да продължи дискусията по този въпрос. Що се отнася до таксите, до данъците? Аз не искам да предлагам някакво натрупване на данъци, но ние се нуждаем от данъчно облагане. А, е, финансовите инструменти са нещо важно, за да се насърчават, за да се стимулират а, е, нещата и също времено данъци, които да имат възпиращ ефект. Що се отнася до изместването на данъчната тежест от труда към материалите, когато трудът става по-ефтин, разбира се, много неща могат да бъдат ремонтирани. Много хора предпочитат да си купят нов уред, отколкото да ремонтират стар, защото ремонтът е много по-скъп, отколкото покупката на нов уред. Това трябва да се промени. А, що се отнася до биологичното разнообразие? Това е също много важна тема. Тук се нуждаем от цялостна политика, а не от фрагментарен подход. Днеска ще говорим за суровините, утре за биологичното разнообразие, след това ще се захванем с, с темата за ефективността на естествените ресурси и така нататък. Не, Просто стратегията ни трябва да бъде една голяма, а не фрагментирана стратегия просто защото имаме 27 различни комисари. Моят апел е към комисията. Наистина цялостно да се подхожда към темата. Ако това не е правено до сега, то трябва да стане. И накрая, във връзка с правоприлагането. Да, ако искаме да постигнем повече, често се налага да разработваме ново законодателство. Понякога ни липсват възможности за прилагане. до нищо не води това да се изгражда нещо ново, ако собствената ни къща не е подредена. Председателката моли докладчика да приключва. Съвсем накратко, още няколко въпроси бяха зададени. Що се отнася до сметищата, в това отношение не бива да има изместване. Извинете ни, но скоро няма да има превод, казва председателката. Ще продължа на английски тогава, ако няма превод. Няма много различия по отношение на становищата, що се отнася до инструментите, данъчното облагане, сметищата. Ще продължа да очаквам тази дискусия. И последно, иновационното партньорство бе споменато от комисията. А, важният момент тук е, че до сега не сме видяли съдържание а, във връзка с това иновационно партньорство и много ми се иска да прочета нещо. Искам да го подкрепя, но не знам всъщност какво е съдържанието на вашето предложение, а, което искате а, от мен да подкрепя. Така че при следваща възможност ще обсъдим въпроса. Но, традуктор... Благодаря, благодаря на преводачите, че се съгласиха с Удължението на времето 27 май е срока за измененията в пленарна зала през септември, през юли ще мине през комисия доклада.